Председателят. Прочето ви съобщението, с което се обявява наказанието на господин Баи. The... И наказанието беше наложено, след като бяха установени фактите. А сега преминаваме към гласуването.